започнаха в понеделник. Въпреки, че има някои проблеми, които продължават да съществуват, ще трябва да настояваме за спазването на основните ценности. Благодаря, господин председател. Благодаря. Благодаря много, господин Дехухт. Аз бях предвиден за следващ оратор, но дам думата на господин Брок.